цар. А, утре ще гласуваме, а сега кратко представяне на доклада от Фредерик Рис, опасения във връзка с въздействието на електромагнитните полета върху здравето. За 4 минути. Благодаря, а, господин председател. Аз не, не съм първата и със сигурност няма да бъда последната, а, а, която а, а, говори срещу този член 407. Искам да благодаря. Не съм тук. Искам да благодаря на госпожа Лукас, госпожа Синот, госпожа Фереро а, и господин Фереро, които а, не са а, тук. Вече е близо 11 часа. А, но става въпрос за един въпрос, който вълнува милиони граждани на Европа време беше Европейският парламент да повдигне този въпрос, тъй като вече има е, близо един век от как се появиха бежичните апарати, телефони, е, антени, е, релейни станции и така нататък, които имат несъмнени качества, които ни помагат. Никакъв случай не ги поставям под съмнение. Обаче се повдигат много сериозни въпроси за тяхното влияние върху нашето здраве. И а, опитваме се значи, да представим един текст, за да, който да обърне внимание, вниманието върху рисковете за човешкото здраве. Ето няколко примери за амбициозните предложения. Защитаване на най-уязвимите училища, детски градини и така нататък. А също така създаване на процедури, които могат да осигурят независимост на научните изследвания върху въздействието на електромагнитните полета, върху здравето, ограничаване на използването на такива апарати, включително и на GSM, особено от децата, разделяне на антените, отделянето им от жилищните райони, преразглеждане на лимитите за електромагнитните, лимит на границите, граничните стойности за електромагнитните полета. Текстът почти дума по дума беше гласуван миналата седмица в рамките на един друг доклад който беше доклад 2004-2010 за здравето, за, здравеопазването. Комисията като че ли не допринася за изясняване на тези въпроси и обясняването им на европейските граждани. Нещо повече, въпросите стават все повече метода а, за запазване на статуквото, който защитава Световната търговска организация а, и а, комисията, не допринася за решаване на проблема. Той, това не е достатъчно отговорен подход, а, малко а, лекомислен подобен подход. И а, във всеки случай трябва, не трябва да бъдем виновни за създаването на рискове за здравето на хората. Трябва да приемеме принципите на действеното прилагане на научните изследвания и техните резултати. И за това альтернативните решения, които се предлагат от групата на зелените, подкрепям напълно. Както и предложението за намаляване на праговите стойности, подкрепени вече от 9 страни членки. 3 волтметра, вместо сега ще са 41 волтметра, които а, се разрешават. Приключвам, господин председател. Преди всичко ми се иска да запазим а, крачките напред, а, които се направили до сега като гласуваме този доклад утре в заключение, дами и господа, господин комисар, имам две послания. Въпросът с въздействието на енергетичните полети върху здравето остава открит и е необходимо този въпрос отново да бъде разгледан. Европа трябва да даде сигурност на гражданите си по този въпрос. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Ферхойген. Господин председател, уважаеми госпожи и господа, благодаря на Европейския парламент и най-вече на вас, госпожо Рис, като докладчик за този доклад по темата електромагнитни полета доклад по собствена инициатива. Да, темата електромагнитни полета наистина вълнува гражданите на Европейския съюз. Чуваме различни мнения. Мненията се различават понякога изцяло, тъй като темата е силно емоционализирана, е особено важно много точно да отразяваме фактите и съответно обективно да ги оценяваме. Комисията следи много внимателно процесите и публикациите в тази сфера и това е нейна задача от 1999 година. Комисията прави това, за да разполага с е, най-актуална информация по темата електромагнитни полета. Едва през януари тази година бе получена надежна научна информация от съответните проучвания по темата. Имаше и съдебни производства в е, е, Франция и в други държави членки, е, свързани с въздействието на електромагнитните полета. Също времено, както знаем, Оценката на това въздействие е доста различно в отделните държави членки на Европейския съюз, в Люксембург и във Франция, например. На европейско равнище съществува междувременно е, правна уредба за е, е пределните стойности на експозицията и за така, изискванията по отношение на защитата от евентуално вредно въздействие. Необходимо е във всеки случай да има научни доказателства за това вредно въздействие наистина при експозиция. По тази причина комисията продължава да наблюдава, да следи много внимателно всичко, което се публикува по темата и да анализира и последствията е, от електромагнитните полета. Да, изключително важно е да се разшири и засили контролът е, на въздействието на електромагнитните полета върху човешкото здраве и в момента, в който вече има еднозначни е, констатации или заключения на изследователите, на учените в тази област, комисията ще реагира незабавно. Благодаря ви за вниманието. Merci, monsieur le commissaire. Vous avez vu que nous avons essayé, pendant votre discours, de limiter également les champs électromagnétiques dans cette pièce. Ще гласуваме утре. И остава ни още един последен доклад, който ще бъде представен. И това е докладът на Урсула Гачек проблеми и перспективи на европейското гражданство. Господин